Good morning, colleagues. Добро утро, колеги. Започваме заседанието според дневния ред. Знаете, че имаме гласуване по общия бюджет за 2020 година. Имаме доклад от госпожа Хан. Ще гласуваме първо бюджетните изменения, а след това измененията на текста на становището. Не искам сега да дам думата на госпожа Хан, за да ни въведе в темата. Благодаря, госпожо председател. Искам преди всичко да ви благодаря за прекрасната възможност като новоизбран депутат да работя по тази толкова важна тема. Искам да благодаря на секретарията за огромната им помощ, както и на колегите, които осигуриха равномерен ритъм дори и през лятото. Това не се случва винаги. Работихме с различни групи, е, предложихме компромисни изменения, така че е общо усилието ни и по бюджетните изменения. Благодаря. Благодаря. И така, започваме с гласуването на измененията на бюджета. Надявам се да имате списъка за гласуване. Ще гласуваме явно. Първо, изменение 6364, град Пини. Кой е за? Против. въздържали се, приема се с голямо мнозинство. И виждате, това е гласуване на цял блок изменения. Това се вижда във втората колона. Затова можем да продължим с изменение 6351. Първо гласуваме бележките, а после числата. Кой е за предложените изменения на бележките. Против. Нека да го проверим с електронните карти. Моля, гласуваме електронно с картите. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме числата. Пак по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се и това предложение. И така. 6352 Явно гласуваме. Моля да вдигне ръка, който е за. Против това изменение? Мисля, че това е мнозинството. Не се приема. 6 3, 5, 4. Гласуваме първо бележките за. Против. Въздържали се. Приема се. Приема се изменението. Сега числата за, против, въздържали се има ли? Приема се и това. 6372 първо бележките за против въздържали се, приема се. Числата за, против, има ли въздържали се, приема се също. Изменение 6361 и 6371, две идентични, които гласуваме като едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6350. Първо гласуваме бележките. За, против, въздържали се, приема се. Сега числата. За, против, въздържали се, Приема се 6353. Първо бележките за против въздържали се приема се. Числата сега за против въздържали се приема се. 6359. Първо бележките за, против, въздържали се. Приема се и това предложение. И, и сега гласуваме числата за, против, въздържали се. Приема се и следователно 6360 не се гласува. Благодаря. Така приключваме гласуването по измененията на бюджета и сега становището четири компромисни изменения, които обхващат голяма част от днесените изменения. Първо, компромисно изменение едно за против въздържали се. Приема се този компромис и така минаваме към компромисно изменение 2, защото от 1 до 5 падат. И така, втори компромис за, против, въздържали се. Приема се компромисно изменение 2, от 7 до 11 падат, компромисно изменение 3, за, против, въздържали се, приема се. 12, 13 и 14 падат. И сега отделно гласуваме изменение 15 за, против. Нека да го проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 за, против. Нека и това да проверим електронно. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 за против отново проверка електронно с картите. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. 24 на 20 гласа. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 на 16 гласа. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 23 и 24 падат. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Очевидно. 26 за. Против. Може би електронно трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4 на 18 гласа и сега 27 пада, защото е прието компромисно изменение 4. са 28 за, против. Нека. Ясно ли? Добре. Не, все пак да проверим електронно. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Съвсем ясно. 28 на 15. Извинявай, Панос. Изменение 29 за против въздържали се. Категорично се отхвърля. И окончателното гласуване по проекто становището с приятите изменения за. А това трябва, това задължително трябва да е, е електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Благодаря. Yes, congratulations to the rapporteur. Поздравления за докладчика госпожа Хан. Благодарности към всички, които участваха и дадоха своя принос. Благодаря на секретарията. И така, приключваме с нашето заседание днес. Искам да обявя, че нашето следващото заседание ще бъде на 25 и на 26 септември и предварително ще ви спратим дневния ред. Благодаря ви.